Sorry, I'm just looking for the, for the So, colleagues, our next and last item. И така, колеги, последната точка преди обедната почивка е изявление на комисията по отношение координиране на хуманитарната помощ и възстановяването в Хаити. Бих искал да покана нашите двама комисари, госпожа Георгиева и господин Пибалкс, да заемат местата си. Ask, и ще помоля госпожа Георгиева да вземе думата. Да, благодаря ви много по-така. Благодаря ви много. Бих искал да помоля да благодаря на депутатите за голямото внимание, което отделят на положението в Хаити. Преди да дам думата на господин Пибалкс, който ще е, каже каква е програмата за реконструкция на Хаити. Нека да се е, върна към хуманитарните необходимости и начин по който Европейската комисия отговаря на тези нужди. Става дума първо за, е, здрав, за здравни е, услуги. С, е, стро, строежа на временни жилища. Това е много трудно в Хаити, тъй, тъй като има няколко основни критерия, из които трябва да се съобразяваме. Собствеността на земята, регулационните планове и така нататък. Днеска 30, повече от 30 хиляди е, е, души живеят в е, колиби, които обаче трябва да бъдат евакуирани от там, тъй като в скоро време ще сме свидетели отново на урагани. Ние отдаваме огромно значение на на резервите, които са, които са били е, унищожени по време на земетресението и подпомагаме службата за гражданска защита. Ние също така се опитваме да реагираме на нуждите и да е, подпомогнем на хората там, където са, за да няма прекалено много предвижване на населението. Ние работим в цялата страна, не само в е, Порто-Пренс. И е, мисля, че така допринесахме за намаляване на напрежението в столицата на Хаити. Имаме един цялостен подход Що се отнася до цялостната е, стратегия за бежанци и както и за е, създаване на е, запасни складове за момента, в който ще започнат отново ураганите и това за, в сътрудничество с Доминиканската република. Имаме и имаме добро сътрудничество с различните е, оператори на място и е, ние продължаваме да настояваме цялата е, помощ е, да бъде под егидата на ООН. Става дума всъщност за един преходен период в момента от е, преодоляване последиците от земетресението към реконструкция на страната. Работиме в много тясно сътрудничество с господин Пибълц, особено в в областта на създаване на хранителни запаси. Ние насърчаваме местните производители и въобще също също така подкрепяме програмите за плащане срещу труд. И на последно място, но не последно по значение, Европ... Европа е е първата, е, е на първо място по финансови ресурси и помощ, ние трябва да бъдем и лидерите, що се отнася до резултатите. Господин Пиба бих искал да започна с обещанието на Европейския съюз 1,27 милиарда долара за възстановяването на Хаити. Всъщност с тази сума ние сме и най-големите помощници на Хаити и неговото правителство. Разбира се, всичко зависи от обществеността в Испания, в Франция, които имат толкова добри контакти с Хаити, но и на гражданите на моята родина, например, които нямат чак толкова близки контакти с Хаити, защото много беше направено и много беше предоставено от е, името на Европейския съюз, на правителството, на неправителствените организации в Хаити. Бяха създадени механизми за координация така че всички заинтересовани страни са добре координирани в своите действия, което означава, че ефективността се повишава. Изключително важно е да се концентрираме в момента по отношение на помощта, която искаме да окажем, да стане колкото се може по-бързо. Национална индикативна програма за Хаити се разработва в момента. Е, изграждането на нови жилища е изключително важно, но ние също така ще бъдем и сериозни донори в е, строителството на нежилищни е, сгради конкретната помощ е много важна и в момента, и в дългосрочен план. Пет финансови споразумения бяха постигнати в тази седмица за повече от 400 милиона евро. Например, възстановяване на пътя между Порт-О-Пренс и Кап Хаитие. Също така подкрепата на един цялостен подход към възстановяване на инфраструктурата. Освен това, ние финансираме до голяма степен възстановяването на Министерство на вътрешните работи на училището Мирабела, например, също е в фокуса на нашето внимание. Е, разбира се, ще продължим и с предоставянето на бюджетна подкрепа. Това не е подкрепа на сляпо, е и така предоставяне на средства. Не. Множество от посещения се правят, за да се провежда мониторинг на начина по който се разходват предоставените средства в непрекъснат а, контакт сме с Европейския парламент и а, една, един от приоритетите ми а, са да информирам парламента. Аз, Кристалина, барон, баронеса Аштън, всички ние отго... посрещаме тези задачи с пълното си чувство за отговорност. Въпросът е как по-добре да предоставяме подкрепата си. В дългосрочен план нещата няма да се развият добре, и достатъчно бързо, ако Хаити не стъпи отново на краката си, за да може да осъществява предоставената помощ Разбира се, основната отговорност остава на властите на Хаити и на народа на Хаити. Но на социалния фронт правителството трябва да бъде подкрепено по отношение сближаване на контактите с опозицията и с цялото гражданско общество, за да се изгради истински национален консенсус по отношение бъдещето развитие на Хаити, а също така да се подкрепи и стабилността от економическа гледна точка. Економическата програма и план, които бяха представени в Нью Йорк, трябва да бъдат подкрепени, защото те са насочени към а, растеж, към увеличаване на заетостта. С това ние сме съгласни и ще го подкрепим. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на комисарите. Сега ще чуем представителите на политическите групи. Господин Мичел от Народната партия за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, има три точки, които искам да спомена. Първата е начина за измерване на, възстан... на нуждите от възстановяване в Хаити, за да сме сигурни, че ангажиментите, които сме поели, ще бъдат изпълнени. И третото е за нотари нотариалните актове и е, за хората, които живеят в временно строителство или собственост, която не е тяхна. Първо искам да посоча връзката с възстановяването и работата по възстановяване. Е, Световната е, банка направи обяд и беше изготвен документ, където се обяснява и се предлага как точно трябва да се осъществи възстановяването в една в един обемен наръчник. Искам, е, ще използваме ли този наръчник и подобни мерки, за да сме сигурни, че усилията за възстановяване на Хаити всъщност са професионални. Е, Световната банка извърши чудесна работа, докладът е на лице и е, трябва всъщност да си има предвид тази банка. Е, и в Второ, аз много се радвам, че комисарите казаха, е, че има около 200 милиона, които ще бъдат отпуснати независими, когато ще се вър... върнем ли тук след година или след 5 години и няма ли най-после е, да е, изпълним ангажиментите си към тази страна, която е толкова бедна, която повече не може да чака. И третото, което искам да кажа, размера на възстановяването в Хаити беше такъв и ние трябва трябва да погледнем какво става. Не само щетите, но защо щетите бяха толкова големи. Хората не бяха собственици. Е, те живееха в нещо като бордеи край реката, в абсолютно е, несигурни постройки. Защо не са собственици на жилищата си? Ако те имат нотариални акти, тогава ще инвестират, те ще изграждат нещо и е, ще има някакъв шанс те да оцелеят на подобни природни бедствия. Искам да чуя какво ще кажете. Още веднъж, е, господин председател, благодаря на вас и на комисарите. Благодаря, господин Мичел. А сега госпожа Крето, е, представител е, на социалистите и демократите, в минута и половина. uh, Ситуацията далеч не е стабилна, както госпожа Георгиева току-що подчерта това, е, както и господин Пиелбас е, бяха е, изпратени хуманитарни работници, които едновременно с това раздаваха и хуманитарна помощ и ние се надяваме положението да се възстанови в обозримо в бъдеще. Искаме да се спрем на провинциите, защото защото това е много спешно. Наближава сезон на дъждовете и е, инфраструктурата и транспорта могат отново да бъдат нарушени. Е, е, както казахте, усилията за възстановяване едва сега започват. Очевидно е, че ще изникнат и нови проблеми свързани с инфраструктурата, с, с е, жилищата на настаняването. Ние трябва да им осигурим някакъв минимум здравни грижи, е, трябва да се осигури работна сила, квалифицирана работна сила. Е, има и деца, е, които са откъснати от семействата си, които са в изключително несигурно положение и ние трябва да обърнем много по-голямо внимание на този хуманитарен аспект на кризата в Хаити, е, защото там имаше проблем проблем е, с е, незаконна търговия с деца и незаконни осиновявания. Радвам се, че Хаити си остава приоритет за комисията и, се, и ви уверявам, че това е, се отнася и за нашата комисия по развитието. Голенс за либерали и демократи две минути. Господин председател, в Хаити скоро ще има урагани, за това трябва да продължиме с хуманитарната помощ и друга спешна помощ. Много е важно да се построят жилища, които да могат да издържат и да бъдат достатъчно многобройни. Знаем от друга страна, че строежа заема много време и предвид ураганите можем да очакваме много страшни последица. Сега не е време да престанем с хуманитарната помощ, нито да отложиме реконструкцията. Тоест всичко трябва да се прави едновременно. Хуманитарна помощ за облегчаване на, на страданията, реконструкцията е, от друга страна създаване на запаси, консолидиране на бюджетния капацитет на Хаити и е, децентрализация. Конференцията на донорите, която се състоя на 31 марта, бе успех. Но какво трябва да запомним от тази конференция, когато забравим всичко друго? Освен хуманитарната помощ, необход, необход, необходимо е економиката бързо да поеме по своя път, съгласно предвиждата на МВФ, които предвиждат растеж от 8% в близките години. Трябва също така да се възстанови растежа на селскостопанския сектор, защото Хаити има нужда от износ, за да може да финансира своя внос. Трето, трябва да има много е, ясни критерии на ефективност и устойчивост за развитието на Хаити, за да може развитието да бъде устойчиво, то трябва да бъде поето в свои ръце от хаитянците и хатинското правителство. Земетресението още веднъж доказа, че трябва да разполагаме с един хуманитарен инструмент, където да бъдат концентрирани капацитетите и приносите на различните е, държави членки за реакция. Крайно време е да се осъществи в практика е, доклада Барние. Благодаря на, висо... на върховния е, представител, благодаря на комисарите Георгиева и Пибълц. Е, тяхната работа е за уважение. Благодаря ви, господин Горен. Сега давам думата на господин Чернявски за Европа на консерваторите. Политична и также в имени... От името на моята политическа група и от името на нашия координатор господин Дива бих искал да подчертая, че настоящата ни помощ за Хаити е три пъти по-голяма, отколкото беше очаквано от страна на правителството на Хаити. 11,5 милиарда е помощта. И за следващ за сравнение мога да кажа, че по-малко от 4 милиарда се очаква да бъдат предоставени от правителството на САЩ. Хуманитарната помощ наистина е изключително важна част от цялостната структура на помощта. Правителството на Хаити е слабо. Има е, странни видове елит, висши класи в Хаити, които не помагат много. А сега Обединената европейска левица. Благодаря, господин председател. Господин и госпожо комисар, ние трябва да бдим всички ангажименти за дарение на конференцията от дарителите да се превърнат в реални суми и е, също така реално да пристигнат е, до тези, за които са предназначени. Естествено не вярвам, че това е достатъчно, за да има устойчиво възстановяване на Хаити. Този народ, на когото толкова много дължим. Европейските граждани е, бяха много щедри в солидарността, но остава опасността да се забрави или да ни накарат да забравим трагедията на нашите братя в Хаити. А както вие самите казахте, положението е спешно, защото могат да започнат нови циклони, още повече да влушат условията на живот на хората. Спешно е да се възстановят жилищата, училищата, болниците. А правителството на Хаити започва да евакуира някои лагери. Спешно е да се координира и да се увеличи е, помощта за храни, за здравни грижи. Спешно е да се развиват е, нови земеделски и сълскостопански проекти, за да може Хаити да има хранителна сигурност. Всяка помощ и координирана помощ е, трябва да е сигурна за това, че населението на Хаити ще има достъп до основни права. Защо, е, например, всички търгове за възстановяване на Хаити да не бъдат под условие е, за достъп до тези права и да има клаузи за заетост, жилище, заетост и здравеопазване? Няма да има правилна координация на помощта, без да се осланяме на самия народ, на е, синдикалните организации, на неправителствените организации и селските сдружения. Ние трябва да насърчим насърчим нови проекти за Хаити, за да се изключи бедността, зависимостта и економическото и политическото владичество. Ние трябва да не забравяме, че изключителната бедност в Хаити не се дължи само на земетресение, но защото много страни са разграбвали Хаити, т.е. ние дължим на Хаити ефективна солидарност, като спазваме економическата и политическата суверенитет на народа на Хаити. Благодаря господин Балдър за една минута. Благодаря, благодаря, господин председател. След бедствието бяха определени приоритети и е, холандски неправителствени организации е, казаха, че има много международни експерти, е, които се стремят да гарантират някаква база за населението. Трябва населението да бъде на първо място в тази работа. Е, правителствата е, трябва да е, останат във връзка. Също с нас е и за комисията. Храните са друг проблем, земеделието, сигурността на изхранването на населението на практика вече не съществуват в Хаити. Страната изцяло зависи от внос местното производство, е, от друга страна, почти няма пазари. И аз искам да поздравя комисията е, за това, че се намесва в... и работи в тази посока. Положението продължава да бъде ужасяващо. Хората живеят при е, ужасни условия. Мога само да ви пожелая успех, господин Мауро. Благодаря, господин председател. Благодаря за проявената конкретика в изказванията на двамата комисари. Очевидно много работа е свършена, но не можем да спрем до тук една дългосрочна програма, която всъщност е перманентна, постоянна програма, която ще може да помогне да се преодолее апокалиптичните условия в Хаити хората продължават да умират от глад там. Хиляди от тях са без покрив над главата си, а скоро ще започне дъждовния сезон с ураганите. Какво можем да направим? Както каза комисаря, да постигнем по-висока координация между действията и усилията на институциите, да подобрим връзките с неправителствените организации, особено тези, които работят на место, защото те могат да ангажират хайтяните, за да разберат хайтяните тибетяните, че отговорността е основно тяхна за възстановяването на страната им. Какво трябва да направим? Да ги накараме да разберат, че искаме уважение, самоуважението и уважението към всеки отделен човек да бъде възстановен, а за да се преодолее трагедията, която предизвика това земетресение. Благодаря, благодаря ви за дадената дума. Първите ми думи са за да изразя своето съчувствие към семействата, и приятелите на испанските войници, които загинаха миналата седмица в Хаити. Те работеха от името на Испания, разбира се, но в името на международната солидарност всъщност обикновено няма сблъсък, противоречие между сигурност и международна солидарност по отношение на хуманитарната работа и помощ. Много от въоръжените сили на европейските страни се включиха в Хаити, за да създадат условия за сигурност. Господин председател, госпожа и господин комисари, в Хаити се усеща а, липсата на управляемост и на държавност, което означава, че многото, дори добре координирани усилия за хуманитарна помощ и подкрепа не могат да бъдат цялостно използване. Управляемостта е много важна в Хаити, ако искаме да постигнем целите, които си поставихме. В Нью Йорк се подчерта, че Хаити и неговите власти трябва да направят необходимите. Благодаря господин Хереро, господин Мичел. Бих искал първо да поздравя двамата комисари, които отговарят за този сектор, за тяхната бърза реакция. Поздравление! Земетресението в Хаити отприщи едни соли, соли, солидарни реакции и за това бих искал същевременно да, да, да, да отчета заслуженото на хаитянското правителство и ханитянския народ структурните институционни слабости на страната са добре известни и тази катастрофа всъщност само подчерта колко големи са те. До, донорската конференция е, създаде и условия, т.е. самите хаитянци да поемат нещата в свои ръце. Донаторите, цялата дейност на, донато, на донат, донорите трябва да бъде добре координирана, за да може да се възстанови страната и като, като се създаде една междинна комисия за възстановяване на Хаити и свръзката с донорите. Защото възстановяване на Хаити означава и възстановяване на институциите и децентрализацията, които са основни ключови елементи от плана за възстановяване и реконструкция. Надявам се, че и вие, да, госпожо комисар и господин комисар, ще отдадете значението на този план и на тази му насока. Благодаря ви. Сега господин Госпожа Штифлер, една ами, Господин председател, господин комисар, в е, този момент стотици хиляди е, все още живеят в е, времени лагери. Настъпват циклони и сезона на дъждовете и нещата стават спешни. Хората на място, хуманитарната помощ са на лице. Трябва да се използват всички средства, за да се засили координирането на помощта под егидата на ООН, за да може помощта да се се отпуска последователно и ефективно. Аз бях в Нью Йорк на Международната конференция на донорите на 31 март и съм много доволна от е, приноса на Европейския съюз от 1,3 милиарда евро за възстановяването на Хаити следващите 3 години. За евро... първи път Европейския съюз се говори с един глас в гласа на госпожа Аштън. Е, тази съществена помощ беше обещана от международната общност, но за затрудненията сега са свързани с правилното използване на тези фондове и начина по който ще се отпуска тя, кои ще са органите, защото трябва да се има предвид, че основно възстановяването трябва да се извърши от населението. И замедението трябва да бъде на първо място, трябва да се засили възможността на тази страна да произвежда селско стопанство. Европейския парламент следи от много близо възстановяването, използването на фондовете. Напомня Благодарим ви колко е важно най-после да се замислим и за създаването на е, гражданската защита, която се очаква толкова много. Благодаря ви, господин председател, господин Арсени, за една минута. Благодаря, господин председател, е, скъпи колеги, е, госпожо комисар. Е, тази криза продължава да показва, че европейските механизми при условия на хуманитарни кризи далеч не са съвършени е, и изобщо няма постоянни кредити за оказване на помощ на трети страни. Подкрепата, която беше оказана на Хаити, е, беше основно от отделни страни. Е, помощта, която се отпускаше е, една седмица след бедствието, не беше отишла където трябва. С други думи, трябва да работим по-ефективно, трябва квалифициран персонал е, за прилагане на програмите за хуманитарна помощ. В дадения случай е, преживяхме земетресение, но има и циклони, тропически бури, наводнения, засушавания – всичко това може да предизвика природно бедствие, а от друга страна тези бедствия ще се случват все по-често за бъдеще. Ние сме направили промени в климата, а страдат бедните страни. Така че ние дължим, имаме климатичен дълг към развиващите се страни и е, трябва да си поемем отговорностите за бъдеще и да си направим полките от Хаити. Сега. Mm. Благодаря, господин председател. Следващия е, е, оратор, е, господин комисар, госпожо комисар, след тази гигантска трагедия в Хаити, Както вие самите казахте, трябва да се обърнем към бъдещето. Е, конференцията в Нью Йорк е, преди две седмици обеща, обеща 5 милиарда. Поне това беше обещанието възоснова на плана за действие, изготвено от властите в Хаити а Европейския съюз отпуска 1,6 милиарда. Така че, госпожо и господине, искам да разбера е, как тази помощ ще се превърне в е, същинско устойчиво възстановяване на страната. Сигурно процесът ще бъде дълъг. Това е въпроса, който ви задавам. Как? Как е, според вас е, националния, как преценявате националния план за действие на правителството в Хаити и смятате ли, че обещаните средства ще се използват ефективно, е, защото нуждите са съвсем краткосрочно, но и по-дългосрочни. Как ще гарантираме жилища, как ще гарантираме заетост на тези милион и 300 хиляди жители? Как е, изобщо ще им гарантираме основна инфраструктура? Господин председател, това е важно не само за конкретно пострадалите от земетресението. Мисля, че е, хубавото в дадения случай е, че може би ще се осигури по-голяма политическа стабилност. Страната е изключително несигурна и е, населението смята, че помощта не отива по предназначение. Е, как е, да променим е, положението и политическата стабилност на острова и да се подобри подхода на правителството. Един последен въпрос. Имаше предложение, извинете, каза председателя, изтече времето ви. Следващия въпрос. Как виждате инвестицията в човешките същества? Господин Качмарек. Panie przewodniczący, chciałem podziękować pani poseł. Господин председател, бих искал да благодаря на госпожа Штрифлер за повдигане на този въпрос. Искам да благодаря и на двамата комисари за техните изказвания. През февруари имаше резолюция за Хаити и беше добра основа за разработване на структурата на подпомагане на Хаити. Разбира се, най-спешна беше краткосрочната помощ, защото хората на Хаити трябваше да оцелеят, но сега средносрочната и дългосрочната помощ идват на дневен ред което означава оценка и то много точна и прецизна а, пом, а, оценка на помощта. Радвам се, че комисарите а, разпознават това значение. Така, и а, следващото, а, е, което е важно, е да видим ние самите какво можем да направим, за да направим нашата подкрепа още по-ефективна. Господин Жуин, имате думата. Господин председател, ми, милиони евро бях, бяха изпратени, палатки, войници, лекарства и всичко това е чудесно. Но нека спомена кмета на Хайти Жазон, който говореше за катастрофа не като имаше предвид земетресението и последиците, а е, неорганизираната хуманитарна помощ. Така че какво можем да направим е, за бъдеще да няма такъв хаос в е, хуманитарната помощ, която има своя цена? Госпожо комисар, господин комисар, отговор е след, следния. Създаване на една европейска сила за реагиране. Кога смятате да предложите на комисията и европейските институции създаване на подобен орган, който да разполага и с войски, и с координирани транспортни модули. Можем да го направим, можем да го направим дори преди да настъпи следващата катастрофа. Кога ще го направиме? Господин Силвестра, с една минута. Благодаря ви, господин председател. С задоволство отбелязвам, че е, донорската конференция е успех, тъй като сумите са наистина значителни. Поемаме ангажимент да, да възстановим Хаити, да възстановим по-добре. Но тази криза трябва да бъде един повод за консолидиране на публичните органи, на, институциите, на строеж, на солидни жилища, а не да се възстановят и да се пресъздадат социалните условия и онези бараки, в които живееха едно време хората. Така че това е само една първа крачка, вярно, но е необходим дългосрочен план, който, е, в центъра на който да има много силна координация. Е, бях, бехме критикувани за известни забавяния. Знаеме, че Европа е, чрез своя върховен представител не беше най-бързата да реагира, но днес нещата са тръгнали по добър път и се надяваме, че сега ще се бъде създаден дългосрочен план, който ще, ще ще позволи наистина работата на нашите институции да се увенчае с успеха. Сега процедурата Catch the Eye, спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател, госпожо и господин комисари. Земетресението в Хаити беше последвано а, от незабавна международна помощ а, за пострадалото население, като резултат а, на войски от войскови поделения от а, Канада и САЩ също изпратиха, бяха изпратени там. Същото се случи и с словашки подразделения, за което искам да ги поздравя. За съжаление обаче Европа беше доста бавна в предоставяне на помощ, в предоставяне на храна, вода и горива. Всъщност, някои от спасителните екипи, които бяха изпратени, не бяха чак толкова добре обучени, колкото се изисква от тежката ситуация. Ето защо искам да се обърна към съответните власти в държавите членки и в евроструктурите да изградят една група една група за бързо реагиране на кризи, за да могат нейните членове да бъдат добре екипирани и добре тренирани, за да можем по-ефективно да реагираме на такива ситуации. Франческа Келе има думата. Да, благодаря господа комисари и благодаря ви за цялото внимание и усилие, което отделяте на Хаити. Добре е да се фокусираме върху целия остров. Е, прави сте, че целият остров е важен, а не само порта Пренс. Какви са бъдещите ни ангажименти? Ние трябва да се придържаме към, ангаж... стрикно към ангажиментите, които сме поели, което не е, е така в случая с САЩ. Също така трябва да сме сигурни, че а, не, че няма да забравим или да изтикаме по-назад в а, спешния си дневен ред помощта за Хаити, за да постигнем успех. Иначе успеха няма да дойде. И дори да се опитваме да построим здрава сграда, ако има една дупка в основата, тя ще рухне. Благодаря за вниманието. Европейският съюз оказа помощ на Хаити. Това е нещо хубаво, но според мен това бедствие показва ясно, че Европейският съюз трябва да разполага с войски за бързи хуманитарни действия. Трябва да се развива е, гражданската хуманитарна сила. Не е достатъчно само да се отпускат е, пари, трябва да може Европейския съюз да разполага с възможности за да действа бързо, да може да изпраща хора на място и да оказва конкретна помощ на хората на място, а не дългосрочно. Не само дългосрочно, е, това е важно, но бързата и спешна намеса в все още недостатъчна. Надявам се, че ще бите за това и че ще изградим нещо. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако не, в такъв случай е, давам думата на госпожа Георгиева, за да обобщи дискусията и отговора на въпросите. Благодаря ви. Е, с е, другия комисар ще дам място и на господин Пибалс. Ще отговори на въпросите за дългосрочната помощ и възстановяването. Дискусията беше много полезна и насърчаваща за нас. Искам преди да пристъпя към въпросите, да изразя нашите съболезнования, които изказа господин Мореро за четирите е, е, испански войници, които загубиха живота си в това бедствие, както и всички останали, които загубиха живота си. Бих искала да започна с въпрос свързан с политиката. Това е как Европейския съюз да подобри своите възможности за реакция. За мен беше удоволствие да чуя господин Бърние, който беше тук заедно с нас, защото той постави този въпрос. На 26 март в Комисията по развитие имахме възможност по-подробно да разискваме работната програма, която включва за 2010 година засилване на реакцията, възможностите за реакция на Европейския съюз. Ще има комунике по този въпрос. Уверявам ви, че това е приоритет за нашия екип. Ние ще работим съвместно с държавите членки, с парламента за предлагане на решения, за да се подобри нашата възможност за отговор е, при бедствия. Логиката е проста. В случаи, когато бедствията зачастяват, е, бюджетите в нашите страни за години е, трябва да предвиждат средства, така че няма никакъв друг начин за действие, освен засилване на координирането и за създаване на активи и е, на сили, за да може резултатът да засили и при по-малка себестойност. Утре ще има първи първа стъпка по този въпрос, така че това е наш приоритет. Искам да отговоря на четири въпроса, които бяха зададени. Първият от тях беше за зачетаването на реакции при е, спешен случай е, за възстановяване е, дългосрочно и за е, държавно управление. Ако ако не се подпомогнат спешно хората, има опасност. Е, трябва да се отпускат храни. Е, ние не трябва да се отклоняваме е, от е, предоставянето на храна, а не просто е, пари за работа или храна за работа. Това е важно, но не може навсякъде да се прави повсеместно по един и същи начин. Трябва близко да следим това. За хранителната сигурност. Политиката на Европейския съюз е в прогрес защото ние искаме да насърчаваме закупуването на храна на място за хуманитарна помощ. Това трябва да се обсъди е, в сесията в Нью Йорк, където сме поканили международни организации и неправителствени организации. Гордея се, че европейските неправителствени организации говориха е, за селско стопанската помощ е, в дискусията за Хаити. Е, сега за подслона на трето място. Е, това далеч не е съвсем обикновен въпрос, защото в момента хората не искат да напуснат местата, където са сега, по най-различни причини. Дори къщите им да са сигурни, те не искат да се върнат. Първо заради пътуването. Второ защото е, е, те вече са си създали някакво съседство, някаква социална мрежа и се страхуват да я загубят. Така че политиката е лоша не просто заради липса на желание, това е социален факт, това е социално явление и не е лесно да накараме хората да е, напуснат местата, където живеят, към по-сигурни райони. Но и това е приоритет за нас. И накрая Искам да отговоря на въпроса за дългосрочната устойчивост. Това е устойчивост на правителството, но също така и на инфраструктурата. Аз е, и можах е, да е, летя над Хаити и над Чили. Хаити е напълно разрушен остров и, и там се личи какъв е размера на бедствието. Докато в Чили години наред е имало залесяване, и по този начин е, са, се, е, е, са избегнали отливането на плодородния слой на почвата и има много полезна политика за околната среда. Така че когато говорим за Чили, имам предвид именно е, тази дългосрочна политика. Това не ми е работа, но аз съм работила в Световната банка. Съгласна съм с това, което казахте като предложение на Световната банка и на Международната конференция на донорите, институционална помощ, как да се управляват проекти. Е, така че е, сега е, искам вече да дам думата на господин Пиебалс. Президент Доналд Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, в моя политически а, живота съм забелязала, че ми трябва много, много пъти повече време да отговоря на въпросите, отколкото да чуя въпросите, които ми се задават. Разбира се, за нас като комисия е много важно да получим вашата подкрепа, защото а, Хаити а, не е а, задължение само на комисията. Напротив, а, а, хората, живеещи в Европейски съюз, показаха, че а, искат да помогнат по учебник никога не може да се следва всичко. А, тоест, винаги трябва да има инициатива. Неправителствените организации поеха своята инициатива. Те, а, ние, а, разбира се, работим на основата на сътрудничество и координация с Европейския парламент а, ние имаме политически ангажимент, който ние ще изпълним. Аз искам да ви уверя, че това ще го направим. По отношение на а, правата върху собственост, да, това е нещо върху което работим. Има рискове, ние сме анализирали откъде могат да дойдат те възстановяването и усилието за възстановяване а трябва да бъде устойчиво, обаче трябва да допринесе и за устойчивостта на държавността и на политиката в Хаити. Това разбира се е много голямо предизвикателство, но ние не можем да го реализираме. Ние можем само да подпомагаме подпомагаме всячески а, хайтяните и а, тяхното правителство в усилията им да го постигнат. А, цялата структура, а, международна структура от донори а, е прозрачна знаете, че в Европейския съюз процесите също са прозрачни защото трябва да има и отчетност, много висока степен на отчетност за е, всеки цент, който се изпраща от отделни общности в държавите членки, през правителствата до международната общност, е, всички изразяват е, своята съпричастност към на загубата на онези семейства на хора от Европейския съюз, които дадоха живота си за възстановяването и подпомагането на Хаити. Искам да ви уверя, че ще направим всичко, за да е успешна а, нашата мисия там. Да, благодаря ви. В 3 часа продължаваме със следващата сесия. Добър апетит!